Dear friends, if I could ask you... Скъпи приятели, много ви моля максимално бързо да заемете местата си.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 Uh, friends, in... Скъпи приятели, ще започна след една минута. Междувременно, моля, заемете местата си. Отварям поседение. Откривам заседанието.